на глобализация. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първото изменение. А, сега за, против, въздържали се, отхвърля се. 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2. За, против, въздържали се. Тук ще проверим. Край на гласуването. Приема се. 3 и 4 заедно, за, против, въздържали се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Алинея 41 за, против, въздържали се, приема се. 51 разделно гласуване, част първа за, против, въздържали се, приема се, част втора за, против, въздържали се, приема се. 54 разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 59-та алинея. Извинете. Изменение 5 на а, алинея 59. Отхвърля се. А, две разделно гласуване по следващото изменение. Приема се. Част 2. За, против, въздържали се. Приема се. 76 алинея за, против, въздържали се, нека проверим електронно. Чрез електронно гласуване сега. Добре, извинявате, казва а, председателя. Допуснал съм грешка. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89, две части. Част първа за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, въздържали се, приема, приема се. 90 алинея за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 линея, две части, първа част за, против, въздържали се и част втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, нека проверим за 7. Отворено е гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Точка от преамбюла F. Две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Част втора за, против, въздържали се. Приема се. Последно окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Поздравление за господин Ланге. А сега имаме а, обяснения на гласуването. But,